и в такъв случай одобрихме дневния ред в този му вид. И сега а, съобщение на комисията и съвета относно напускането на Брексит, на Обединеното кралство на Европейският съюз. Няма да допускаме използване на сини карти. Давам думата първо на съвета. Дами и господа, преди две седмица аз с, е, изредих какво е направил съвета след е, като Европейският съвет прие споразумението за оттегляне на Обединеното кралство и политическата декларация, в която е вписана рамката на бъдещите отношения между Европейският съюз и Обединеното кралство. След, след като се след като обаче чухме какво стана в Уестминстър и какви бяха резултатите от а, а, гласуването, можем само да съжалим. Европе... Британското правителство и британското и британският парламент не излизат с точни предложения. Разбираме, че няма точни предложения, няма и точни дати, които да са посочени и това води до допълнителна несигурност. Е, доколкото разбирам, госпожа Мей е получила правомощия да преговаря с Европейският съюз, но европейската позиция е ясна. Споразумението е най-добро, най-добрия компромис, който можеше да бъде постигнат по време на преговорите. Не бих искала сега да разглеждам различните опции, които сме обсъждали, но състоянието на нещата в момента ни, ни кара да мислиме, че е възможно да има напускане без споразумение и съответно много несигурност. Инвеститорите, економическите оператори да си са силно разтревожени от липсата на сигурност, от това, че няма срокове и включително инвестициите и работните места са под заплака. Е, настоящото положение е лакмус за нашето единство. За това трябва е, да не, не се подаваме на е, възможностите евентуално за двустранни споразумения от отговорността за ратифициране на споразумението е от е, е, отговорност на британското правителство. Ние бихме из, ние бихме искали да им помогнем а, да извършат своята част от работата. А, е, а, е, колко е, що се отнася до положението на гражданите, на европейските граждани в, Европейс, в Обединеното кралство и е, бекстопа, те, нещата трябва да са ясни. Предоговаряне на споразумението не е на дневен ред, за това ние, ще, ние сме готови да действаме и да поемеме нашата отговорност, ако и когато британското правителство излезе с нови предложения и ясна позиция. Европейският парламент ще, ще бъде информиран за това. Предвид несигурността Що се отнася до сроковете и до съдърж... задържанието, подгот... Подготвяме се за всички варианти, включително и за оттегляне без поразумение. Съвета работи активно, като се е, стъпва на вече извършената работа. Това означава, че има, е, ще, ще, ще, е възможно, ще е възможно да трябва да бъдат приети нови законодателни актове. Но ние сме убедени, че ще можем да продължим еди, заедно на, от, на основата на нашите предложения. Председателството ще направи всичко възможно всичко възможно да бъдат приети необходимите мерки в съответните срокове. Благодаря, госпожа Чил. А сега давам думата на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Господин председател, дами и господа депутати, след по-малко от 60 дни Обединеното кралство трябва да напусне Европейския съюз. Това е лошо решение. макар и комисията да защитаваше интересите на Европейския съюз в духа на уважение и на приятелство, е, винаги са съпровождали тези преговори. Споразумението по отегляне и политическа декларация, е, по която беше постигнато споразумение, е, беше именно такъв резултат. Споразумението за отегляне беше единственото и възможно най-доброто споразумение. От ноември насам от декември и след първото смислено гласуване в Камерата на общините през декември и после през януари. И вчера не настъпи никаква промяна. Споразумението за отегляне не може да бъде обект на преговори. И двете страни заявиха повече от яснане, че е, няма да има връщане на твърдата граница на остров Ирландия. Ние няма е, да се подхвъзнем отново към тъмните времена от миналото. Аз е, мисля, че ангажимента по тази точка е ясна. Но освен това смятам, че трябва да има гаранции. Ние трябва да получим някакви гаранции срещу риска. Ние нямаме никакви стимули и никакво желание желание да използваме защитна мрежа. Едновременно с това една защитна мрежа трябва да бъде защитна и не може да бъде защитна, ако може да бъде отаглена по всяко време. Понякога, от време на време, имам чувството, е, че надеждите на 26 те остави е, държави членки е, могат да се променят в последния момент. Но е, искам да ви кажа, е, че това отива в сърцевието на онова, което е Европейски съюз. Е, границата в Ирландия е много важен въпрос. Това е приоритет на Европейски съюз. Дами и господа, от дискусията с нощи ние разбираме, че камерата на общината е против това да няма напускане на кралството без делка че не е против сделка, но всъщност ние не знаем какво точно иска тази камера. Е, евентуални альтернативни разпоредби не са нови. Те вече са обсъждани по време на преговорите. Е, и е, на тях се позовава и политическата декларация. И в нашето писмо до министър-председател Тей Господин Доналд Тъск отново подчерта, че това е приоритет, но понятие не е план. Това не е оперативно решение. Когато в Камерата на общините тези, които гласуваха за и които гласуваха против изменението, аз ще остана в близък контакт с министър-председателя Мей. Отнесем се с най-голямо уважение към нея. Аз слушам нейните идеи, но аз ще бъда изключително предпазлив във връзка с позицията на Европейския съюз, която ще бъде изложена днес. Господин председател, дами и господа, сега искам да заявя пред вас ясно, е, че с нощното гласуване увеличи опасността от е, безразборно напускане на обедненото кралство на Европейския съюз. Трябва да направим всичко, за да се подготвим във всякакъв сценарий, включително и за най-лошия. Е, комисията започна подготвителната си работа през декември 2017 година. През последните седмици в близко сътрудничество с вашия парламент, господин председател, ние ускорихме нашата подготовка. Аз изпратих екип във всяка столица, за да помогне на държавите членки да бъдат готови. И е, Европейския съвет е, също оказва подкрепата си на тази работа от самото начало. До момента сме публикували 88 съобщения, за да посочим последиците от Брексит в различните области, както и 18 предложения за законодателни актове. Последните три предложения са за програмата Еразъм за социалната сигурност и за бюджет на Европейския съюз. Тези предложения е, бяха прияти и представени днес. Така че още сега искам да благодаря на всички депутати, е, за да можем е, да гарантираме постигането на бързо споразумение по тези предложения, както и по всички спешни досиета, е, които все още са висящи. По-важно от всякога е Европейския съюз да остане единен и решителен, така както беше по време на целия този процес. В тази работа ние трябва да се придържаме към златно правило. Е, ние не трябва е, да търсим полза от споразумението за отегляне или от е, политическа декларация. Скъпи колеги, аз съм оптимист по природа. Вярвам в демократичните институции по убеждение. И това ме кара да вярвам, че може и ще има споразумение с Обединеното кралство, е, за да можем заедно да вървим напред. Е, ръка за ръка. Ще работим денонощно, за да се получи това и да, да сме сигурни, че сме готови, ако това обаче не стане, което означава, че тази парламент ще бъде първия, който научава и последния, който решава. Благодаря ви. Преди да дам думата на нашия преговарящ господин Мишел Барние, искам да подчертая и да кажа на председателя на Европейската комисия и на нашия главен преговарящ, че каквото и да бъде решено за нас, защитата на европейските граждани, на техните права, но тези 3 милиона и половина, които живеят в Обединеното кралство, е приоритет. Същото въжи и за правата на британските граждани, които живеят в други страни на Европейския съюз. Други страни на Европейския съюз. Тоест защитата на европейските граждани. Благодаря, господин председател, дами и господа, госпожо държавен секретар. Благодаря, господин председател, за това, че отново ми давате думата тук в пленарна зала. И заедно с председателя Юнкер да заздравяваме клим, климата на доверие, прозрачност и диалог който, в който работиме с Европейския парламент, с вас, дами и господа депутати, и с групата, която работи по Брексита, с Гифер Хофштата и всички други. Ние се срещаме практически всяка седмица. Вчера за първ път, дами и господа, министър-председателя Мари... Е, Тереза Мей официално заяви, че би искала да се пре договори споразумението. Още преди гласуването тя всъщност обърна гръб или се отдалечи от споразумението, по кое, което бяхме договорили с нея. Е, британското правителство между, междувременно под, под, подкрепи изменението, внесено от сър Грам Бреди, за замяна на бакстопа или предпазните мерки, замяна на тази мярка с други альтернативни мерки, нещо, което, по което не е преговаряно и което не е договорено същевременно. Камерата на общините отхвърли възможността за напускане без поразумение, без обаче да посочи по какъв начин това би могло да се случи. Това е положението днес след обед. след дълги и тежки преговори. И тъй като аз винаги съм бил в първа линия и с, за, с председателят Юнкер и председателят Туск, мога да заявя, че положението е много сериозно и много тревожно. Ние споделяме желанието на британският парламент да се избегне липса на споразумението. Така че, но глас, гласуването срещу е, липса на споразумение не означава, че няма да има липса на споразумение. споразумението е единствения начин за е, е, по постепенно и редно оттегляне на Обединеното кралство следствие на желанието на британските граждани да напуснат е, Европейският съюз. Но тази цел може да се постигне само ако сме реалисти, ако сме е, отговорни, ако, е, ако, ако погледнем неща е, проблемите такива, каквито са. Бекстоп или предпазните мерки са част от споразумението, а това споразумение няма да се предоговаря. Решението на съвета от декември, които са в съзвучие с резолюциите на парламента, не дават никакъв възможност за промяна или за съмнение. Какво точно е бекстоп? бакстоп или предпазните мерки, това не е догматизъм, това е реално решение, реалистично решение. По време на целите преговори под контрола на парламента търсихме решение на проблемите, които ще проистечат от Брексита в Ирландия. Предпазните мерки бекстоп са резултат на трудни и а, дълги преговори, водени с Обединеното кралство, а не против Обединеното кралство. Бекстопа е решение на е, уникалното положение, което се създава на е, остров Ирландия, след като Обединеното кралство иска да напусне единния пазар и е, митническия съюз. А, има две години. Но а, да се намери решение на следните проблеми. Първо, да се избегне на всяка цена а, завръщането на твърда граница а, и на проблемите пред които се бе изправена Ирландия преди подписването на споразумението от разпет и петък. Британското правителство се е, е гарант за изпълнението на това споразумение. Продължение на 20 години програмата ПИС, европейски средства и други програми правят възможно постигането на положителни резултати и мирното съсъществуване на общностите. Второ, Северна Ирландия и Обединеното кралство да останат в единна митническа територия. И трето, запазване от, на целостта на единния пазар и това са за нас е приоритет и ключов въпрос. Ирландската граница поради е, желанието на Обединеното кралство ще се превърне в външна граница на единния пазар. Наш, важното за нас е да защитиме европейските граждани и европейските фирми. Решението на Обединеното кралство да напусне съюз за единния пазар и митническия съюз ще има последици. Всеки продукт, всяка стока, всяко е, животно, всеко, е, всеки продукт от е, животински или е, растителен е, характер от Великобритания ще ще, вли, ще, ще пресича граница. И за това сигурността нормите за сигурност ще изискват да се извършват проверки. Това, което правиме на външните граници на Европейския съюз. Става дума за данъчни проверки, е, ветеринарни проверки, растително-защитни проверки. Ние дължим това на нашите граждани, на 500-те хиляди европейски граждани и 22 милиона европейски предприятия, които са е, гръбнака на европейската економика. Някои британски депутати, които участваха в преговорите и които отлично знаят че бекстопа е единственото решение, както казва председателя е, Юнкер, за единственото решение, за да можем да защитиме единния пазар във всичките му измерения. С, с социалните права, економическите права, екологичните права, е, фирмен, е, защитата на потребителите, на фирмите и така нататък. Та, както казах, когато чувам някои, които участваха в преговорите, да казват това, което казват, просто не мога да повярвам на, на ушите си, защо те искат да участват в едни мръсни игрички срещу нас. Бих искал да кажа, че ние както каза председателя Юнкер, ня, ние няма да предприемеме нищо, което да превърне вътрешния пазар, единния пазар в уязвим пазар. Ние няма да компрометираме бъдещето на единния пазар. Готови сме а, е, да разгледаме альтернативни решения, а, е, за които бе споменато в а, е, Камерата на общините. Това ще бъде приоритет, но за да, за да видим какво ще бъде бъдещето. Но днес никой, нито от едната, нито от другата страна не може да каже и не е наясно какви могат да бъдат тези альтернативни решения. Альтернативни решения, които същевременно трябва да бъдат оперативни и които да изпълняват е, ролята на бакстоп. Е, в споразумението такова, каквото е, ви го представихме, е необходим бекстоп. Бекстоп такъв какъвто е. Отхвърлянето на бекстоп и е отхвърляне на, на, на постигнатата договореност с Обединеното кралство, но проблема ще продължи да съществува. Е, но знаете, че Европейския съюз и Европейският парламент, парламент многократно са отхвърляли едностранното отхвърляне на бекстопа, защото той се обесмисля. Това е нещо като застраховка, както, както вие подписвате е, полици, застрахователни полици за къщите си и за колите си, просто ако някой ден а, е, те станат а, е, необходимост. Господин Таяни, вие споменахте какъв е приоритета на парламента. Вашия приоритет е и наш приоритет. Става дума за сигурността на нашите граждани, на нашите съграждани, но нези 3 милиона и половина, които е, пребивават в Обединеното кралство по същия начин, както и у нези милиони и половина британци, които живеят в Европейския съюз. Те са нашия приоритет. Необходимо е да защитим и бюджета на Европейският съюз. Поети ангажименти от 28 страни трябва да бъдат изпълнени от 28 страни. И съответно продължение на известно време администрациите от едната и другата страна трябва да се подготвят за бъдещите си отношения, но не разполагаме с много време за това. Така че това споразумение е абсолютно необходимо, за да е, продължиме да работим с Обединеното кралство като партньор, партньор е, на който имаме доверие и който има доверие в Европейския съюз. Но искам само да, да спомена, че ние сме готови да бъдем и по-амбициозни и да работиме за още по-широки и широкообхватни от е, търговски и економически отношения с Обединеното кралство. Отлично знаете, че има много модели на търговски е, отношения е, с е, трети страни и ако е, британската, британската страна реши, че иска повече от едно споразумение за свободен обмен, ние сме готови е, да преговаряме и да бъдем амбициозни и да намериме решения. Реализъм и но същевременно прозорливост. Това е нашето мото. 60 дни преди напускането на Обединеното кралство. И тъй като в камерата на общините няма мнозинство, което да, да подкрепя а, споразумението, подкрепено от Европейския съюз, то ние трябва да се подготвиме, да разгледаме различните а, опции и да можем да приемеме необходимите мерки, а, ако това се наложи, заедно с вас и държавите членки. Благодаря ви за вниманието и за доверието. Председателя, благодаря господин Бърние. Не можете да разчитате на подкрепата на Европейския парламент. Сега давам думата на Елмар Брок, Европейска народна партия. Президент. Господин председател, госпожо председател на съвета, господин председател на Европейската комисия, скъпи Мишел Бърние скъпи колеги. Първо благодаря на Жан-Клод Юнкер и на Мишел Бърние за чудесното сътрудничество, за е, непрекъснатия обмен на мнения и е, на времената информация. Това бе добър пример за добро сътрудничество. И същевременно е, ние работихме с ясното съзнание, че трябва да подкрепяме стратегията, която следвахме по време на преговорите. И ето, че вчера британския парламент отхвърли идеята за митническия съюз за определен период от време. И ето, че Тереза Мей отново проявява желание да се върне в Брюксел, за да предоговаря споразумението. Нищо ново. Струва ми се, че е крайно време ръководителя на опозицията и госпожа Мей е, да спрат мълчанието и нежеланието да разговарят помежду си, което продължава вече три години. Те трябва най-сетне да се съберат, да седнат на една маса, да поговорят. Много ви моля, най-сетне седнете на масата, поговорете, е, намерете някакви конструктивни предложения и елате тогава в е, Брюксел. Вие не сте обединени, вие сте разединени. Нито в е, партията на Торите, нито в партията на лейбаристите има единна позиция. Ние виждаме е, че има едно негативно мнозинство. Е, това са хора, които обхващат целия спектър. От твърдите последователи на Брексита до тези, които искаха оставане в Европейския съюз. Е, съберете се помежду си, всички вие, които сте, е, застъпвате различни позиции, забравете в крайна сметка противопоставянето от времето на референдума. Споразумейте се за една ясна позиция и ориентация е, по съвсем определени причини, в крайна сметка се отхвърля предпазния механизъм в Великобритания, но Европейския съюз не може да приеме отпадането на а, този предпазен механизъм. Ние знаем много добре, че а, предпазният механизъм бе продиктуван а, от желанието да запазим спокойствието и мира там. Защото това отговаря на духа на споразумението от разпети петък. Ние не не желаем твърда граница, но не желаем и да отворим границата в момента, в който Великобритания излезе от Европейския съюз. Да, добре, ние ще защитаваме идеята за по-мека граница, но при всички положения този предпазен механизъм с Митническия е, съюз е в крайна сметка идея на Великобритания. Това е британско предложение. Те самите го предложиха. И ето, че това е един прекрасен е, номер, нали? Е, те помежду си трябва да седнат да се споразумеят, а не да идват непрекъснато тук е, при нас, е, без да са се споразумяли. И така, след като сме се споразумяли, с, включително и с един преходен предпазен механизъм, ще е, е, естествено отворим вратите за по-нататъчни преговори. Дали по швейцарски, дали по норвежки модел, е, можем да обсъдим абсолютно всичко. Но сега изведнъж се казва изобщо няма нужда от предпазен механизъм. Значи ние не желаем никаква граница. Съжалявам много. Нека отново да изясним нещата. Трябва ни сигурност, трябва ни яснота. Когато получим някакво предложение, трябва да знаем, че то е договорено между различните политически сили и основните политически сили. Дори и да, е, да кажем, не, не желаем Брексит. Ако питате мен, аз бих подкрепил едно такова решение. Аз никога не съм бил за Брексит, но в крайна сметка Брексит бе британско решение. Въпросът е, че ние през цялото време се опитваме да сведем щетите до минимум. И същевременно британската страна трябва да знае, че щетите за Великобритания винаги ще бъдат много по-големи, отколкото тези за Европейския съюз. Европейският единен пазар е много по-голям от този на Обединеното кралство. И действително едно излизане без споразумение ще бъде една много горчива е, хапка за Обединеното кралство. Споразумейте се първо у дома и елате тук, за да се споразумеем и ние заедно с вас. Благодаря. Пристъпваме към следващи изказващ се на моя списък, господин Гелтиери от името на социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател. Госпожо, господин председател на Европейската комисия, скъпи Мишел, е, много е трудно да отречем, че сме изправени е, пред е, много сериозна, тежка ситуация, че опасността от отсъствие на споразумение нараства. Камерата на общините гласува, отхвърля напускане на Обединеното кралство без поразумение. Това е нещо положително, но едновременно с това иска предпазния механизъм за Северна Ирландия да бъде заменен с альтернативни предложения. Това е неосъществимо. С изненада виждаме, че един и същи министр-председател, който преди няколко дни каза, че най-добрият защитен механизъм в Северна Ирландия е най-добрата част от евентуално споразумение, сега призовава за неговата замяна. Това може би временно обединило политическите партии, но не води до никакво положително разрешение на безисходицата, свързано с Брексит. Ето защо трябва отново да се обясни защо този парламент и съвета с мандата си като договарящи трябва да имат предвид, че правно обвързващ защитен механизъм в Ирландия е основна част от това споразумение. И ние няма да сме съгласим с никакво споразумение в отсъствие на такъв механизъм. Защото защитаване на твърда граница в Ирландия не е партизанска позиция. Единството на единия пазар е, не е принцип, който Европейския съюз може да договаря. Този механизъм в Северна Ирландия е само крайен вариант. Необходимо е да сме сигурни, че ако за в бъдеще няма търговско споразумение до края на преходния период, трябва да има минимални гаранции, за да може границата да остане, като се запази идентността на единия пазар, целостта на единия пазар. Трябва да напомним, че този защитен механизъм беше променен по искане на правителството на Обединеното кралство. Това не беше лесна отстъпка от наша страна. Ние го направихме направихме, за да може е, Северна Ирландия да остане част от същата данъчна територия, като останалата част от Обединеното кралство, като се избегнат проверките в рамките на Обедненото кралство. По този начин ние забравяме, че първоначалното ни предложение за защитен механизъм беше просто и честно и не налагаше никаква материална граница в Ирландско море. Единственото положително послание от гласуването вчера е, че британския парламент отхвърля напускането отпуска на обеденто кралство без сделка. Защото такова отсъствие на сделка ще бъде лошо за всички, но катастрофално за Обедненото кралство. Ето защо е трябва депутатите да заявят, че това е недопустимо. Какво предстои? Винаги сме го казвали и днес повтаряме, че искаме да видим възможно най-близки връзки между Обедненото кралство и Европейския съюз. Това беше червена линия за Обедненото кралство това направи нещата невъзможни до момента. Това означава, че за нас единствената альтернатива на защитния механизъм са по-близки връзки между Обединеното кралство и Европейския съюз. Ако искате да сте сигурни, че този защитен механизъм няма никога да се използва, използвайте положително мнозинство за по-амбициозни връзки, митнически съюз или поне по-близки връзки с единния пазар. Остават по-малко от два месеца от напускането на Европейския съюз съюз. Спешно е необходимо да видим положителни предложения от Обединеното кралство, как да се излезе от безисходицата. Ако парламентът не може да го постигне, то тогава въпросът трябва отново да се отнесе към британския народ. Ако на Обединеното кралство е необходимо повече време, ние оставаме открити. Необходим ни е ясен план и предложения за това как да разрешим въпроса. Не можем повече да отделим време за фалшиви обещания. Ние сме обединени, силно обединени обединени, ние сме, стоим твърдо зад нашия преговарящ и ще се придържаме към ясния мандат, който ни даде Европейския съвет и Европейския парламент. Така че, възоснова е, на това единство, ние трябва да се безпокоим, но трябва и да бъдем оптимисти. Thank you. Председателката, благодаря. Е, господин Фокс, от името на консерваторите и реформаторите, ако обичате, отнасяйте се с е, уважение към изказващите се. Господин Корбин, това се отнасяше специално за вас. Е, надявам се, че ще проявите уважение. Заповядайте. Госпожо председател, аз чух пет изказвания на обед, които описах е, усилията за преговори по споразумението за оттегляне и колко е добро то. Но съм е, сигурен, че вие забелязахте, че преди две седмици то беше отхвърляне в е, Камерата на общините с огромно мнозинство. Така че не е дошъл момента за риторика, а просто за размисъл. Никога няма да бъде ясно Европ... Обединеното кралство да се откъсне от Европейския съюз, обаче сега е ясно какво предстои. Аз Знам, че някой тук, Елмар Брок, например, все още се надява, че, Европе... че Обединеното кралство ще е, остане в Европейския съюз и взема позиция въз основа на такава надежда, но това няма да стане. Би било грешно по принцип да се пренебрегнат резултатите от референдума. На практика е ясно, че в Камерата на общините няма мнозинство е, в полза на подобна кауза. Изменението за втори референдум беше оттеглено защото просто отпадна, нямаше подкрепа. Британското правителство и Камерата на общините искат да напуснат Европейски съюз подредено с поразумение. За да се постигне това обаче, ние трябва да променим работата, по който се, начина по който се прилага протокола за Северна Ирландия. Ние трябва да подкрепяме споразумението от разпет и петък, но все пак е парадокс, че защитният механизъм за Северна Ирландия, чиято цел беше да няма твърда граница, е, с само след 50 е, на дни е, всъщност е, не води до отмяна на такава граница на остров Ирландия. Искам да кажа, че този защитен механизъм в настоящия вид няма да предотврати твърда граница. му обратното ще създаде такава граница. Ето защо. Нека да се спрем малко и да помислим. Много е лесно да седнем и да създадем клауза днес за да защитим настоящата позиция. Но историята няма да бъде толкова любезна. Както стоят нещата в момента, няма да има споразумение. Няма да има споразумение, докато и двете страни не го одобрят съобразно съответния им закон. И просто не е достатъчно непрекъснато, докато ни се повърне, да повтаряме, че няма да има изменение по постигнатото споразумение. Това води до отсъствие на споразумение. И както каза комисията миналата седмица, се стига до твърда граница между Обединеното кралство и Ирландия. И затова се надявам, че дори в този късен час могат да настъпят промени и допълнения, за да можем в родината си да отнесем някакво споразумение. Както господин Бърние, ако няма споразумение, е, Обединеното кралство ще намери начин е, да извърши проверки, без да има граница. Цитирам, нека да умислим какво каза той, нека да видим какви са ограниченията във времето, механизма за излизане, какво решение се предлага. Нека работим с добра воля, нека да се спомни, че гъвкавостта и щедростта не са признак на слабост, а именно на сила. Ние не говорим просто за проекто споразумение, е, защото в момента се поставя на карта бъдещото партньорство между Европейския съюз и Обедненото кралство. Нека сме сигурни, че можем да изградим дългосрочни взаимоотношения, да насърчаваме собствените си общи ценности, както и интересите си в несигурен свят. Нека намерим начин да вървим заедно напред. Благодаря ви председателката от името на либералите господин Фарховщад. Uh, uh, След гласуването вчера в е, британския парламент е, госпожа е, Мей заяви, че ще направи повторно ново посещение в Брюксел и аз мога да кажа, че тя винаги е добре дошла. Тя би могла да дойде и в Европейския парламент, Ние е, настояваме за това вече е, повече от година. Добре, тя ще дойде, но е, какво ще направи? Дали ще промени червените линии? които Европе... Британския парламент очерта още от първия ден. И е, дали ще може по някакъв начин да промени цялата посока на процеса. И освен това, какъв ще бъде нейния мандат, защото господин Фокс в момента, поне от вчера, насам, мога да кажа със сигурност, че британския парламент не гласува ясен мандат на Тереза Мей. Те казаха, че са против споразумението, против излизане без споразумение, против предпазен механизъм но до ден днешен, в продължение на две години, Британският парламент все още не е казал за какво е. Не е, е гласувал за нито едно предложение във връзка с е, излизането на Великобритания от Европейския съюз положително. И трябва да ви кажа, че процесът е много изтощителен. Е, не само за другата страна, отвъд е, Ламанша, но и за е, нас тук. Непрекъснато се обсъждат различни изменения, непрекъснато се предлагат и искат различни изменения, които е, така се подбират и слагат на масата от различни е, представители на Обединеното кралство. И от декември насам е, да, е, има и едно друго предложение. От края на е, януари предложението на Купър, след това е, Вчера бяха внесени и други предложения, някои от тях загубиха с 16. Е, гласа, други с 26 гласа и след това още едно изменение, да кажем, което променя предишното изменение и така нататък. Така ли се договаря и договаря нещо, уважаеми господин Фокс? Това ли е начина да се е, излезе по един така подреден начин, като непрекъснато се променя позицията и се създава промяна, включително и в Европа, и се създава нестабилност и неспокойствие. И трябва да ви кажа, че наблюдавам нещата и не мога да ги разбера това, което започна в крайна сметка като една, на боричкане в рамките на консервативната партия, сега на практика ще доведе до разклащане на е, е, реда, е, включително и парламентарните процедури и така нататък. Започва се с нещо, започва се гласуване, след това се спира на гласуването, защото пристига министър-председателя и казва така и така. Не, не. Това е абсолютна липса на стабилност, абсолютна липса на яснота И в този момент е, е, господин Корбин, лидера на опозицията, и госпожа Мей, министър-председател, е, разговарят помежду си. И не става дума само за пиене на чай и хапване на бисквитки. Не. Ще трябва да се намери някакъв начин за взаимодействие между двете големи партии управляващата и опозиционната, за да се знае в каква посока ще върви Обединеното кралство в бъдеще. Трябва да имаме предвид е, и това, господин Фокс, е, как е, точно ще изглеждат отношенията между Обединеното кралство и Европейския съюз в бъдеще, не бива да се злоупотребява с Брексит Нещо, което в момента като че ли е, по политически съображения е, много от е, политиците в Обединеното кралство се опитват да направят. И така, нека най-сетне дойде Тереса Мей тук в Брюксел, но да каже какво е предложението на преобладаващата част от политическите партии и мандатоносители в Обединеното кралство. Предпазният механизъм вече е, съществува. Това е, така да се каже, теоретичната гаранция и застраховка е, за едно мирно развитие. И ние няма нужда да го изобретяваме отново. Мишел Барние е, е готов да тръгне в правилната посока и ние вече сме я посочили. Въпросът е, че трябва и политическият елит и политическата класа в Великобритания да желаят да тръгнат в същата посока. Госпожа Скот е, е, Като от името на Зелените. Благодаря, господин Джетсо. Уестминстър е в хаос. Вътрешните е, противоречия се проявиха и с нощи това не, не може, цялата тази бъркотия не може да се превърне в една последователна преговорна позиция. И има а, някакви непрекъснато фантастични идеи, които се подхвърлят и накрая се казва, че всичко идва от Брюксел. Повечето британци знаят, че бъдещето им е в Европейския съюз. По този начин можем да, бъд, да продължим да бъдем част от най-успешния мирен проект на Европейския съюз и да се, и да се борим с истинските проблеми, като промените в климата. Младите ни хора могат да, да се обединят. Сега, след, след като се отхвърли възможността за напускане без споразумение, има възможност да се даде възможност на хората да решат да останат в Европейския съюз. Но подобни демократични действия няма да бъдат предприяти от британското правителство, защото те се страхуват, показват с това и предпочитат Обединеното кралство да изпадне в хаос. А, моля, много ви моля да, ако можех, бих забранила да се използва думата отпадък или буклук тук в а, а, пленарна зала. Госпожа Зимър, много ви моля, в крайна сметка много труден проблем е за всички. Нека да уважаваме е, оратора все пак а, и не моля хората, които са тук от ляво, да не се намесват. Тук не сме в Камерата на общините, колеги, а сме в Европейския парламент. Благодаря, госпожо председател. Естествено, днес и в нашата политическа група се обсъждаха е, възможностите за излизане от е, е сегашната ситуация. Е, ние е, имаме ясно очертана позиция. Споразумението, което в момента лежи на масата, може би не е най-доброто за бъдещите взаимоотношения между Европейския съюз и Великобритания, но също времено това е най-доброто, с което разполагаме. То изискваше много усилия, много нерви и бе постигнато през последните години и половина-две. И в крайна сметка трябва да се вземе реши, решение за това дали общо договореното все пак няма да послужи, за да се преодолее този сложен период. Не бива да го застрашаваме. Повтарям това съвсем сериозно. Тук, обръщайки се към колегите от Европейския парламент, но се обръщам също и към британските парламентаристи. Това, което в продължение на две години и половина се договаря е в крайна сметка един ясно очаратан мандат от страна на Европейския съюз и господин Барние го изпълни чудесно, много важно бе да се защитат правата на европейските граждани в Обединеното кралство, но също да се защитат и правата на британските граждани в европейските държави членки, да се стабилизира процеса на мир е, на е, острова е, между Ирландия и Северна Ирландия. И това бе водещата ни идея, която гласувахме за споразумението през януари. И сега оставаме с впечатлението, че британските парламентаристи и политици всъщност не ни възприемат сериозно, тъй като че ли не желаят да възприемат това, което се случва и смятат, че те сами ще решават за промените, и споразумението. Не, скъпи колеги от Лондон, ще трябва да се съобразите и с нашето желание и мнение, защото става дума и за интереси на Европейския съюз, за демократични принципи и ние много, много държим на стабилността на демокрацията в Европейския съюз. Аз съм ужасена от това, което се случва там и от целият този театър, който изобщо не съответства на моите представи за старата, хубава английска демокрация. Как може едностранчиво да се взимат решения за някакви промени, без да се съобразяваш с другата страна? Тереза Мей действително е, проявява желание за преговори с Европейския съюз и се опитва да направи е, крачка към нашата позиция, но очевидно е, и липсва подкрепата. Нашето мнение, поне на политическата група, към която аз принадлежа, е такова. И ние в моята политическа група няма да позволим да се взимат решения, които ще засегнат и правата на трудещите се по отношение на заетост безопасността и е, стандартите и нормите във връзка с безопасността на храните. Няма да допуснем да се стигне до твърда граница, така че да застрашим е, споразумението от разпет и петък. Няма да допуснем е, част от гражданите на Обединеното кралство да се чувстват като трета категория след 29 е, март. Хора трета категория. Не, това няма да го допуснем. И затова се обръщам към британските парламентаристи от Долната камера. Е, имайте предвид, че трябва да използвате гласа си, за да постигнете нещо в съответствие с а, а, другата страна и в споразумение с другата страна. Господин Фараш, от гледна точка на обществеността, какво е отражението на гласуването от снощи? Виждаме намаляване от риска от втори референдум. За сега е, член 50 е, да бъде отложен. Но когато чувам, е, когато тези за изменения, че те се е, безпокоят, че има опасност от отсъствие е, на отсъствие. Действително нараства този риск. Не заради станалото с нощи, а отговора от вас днес. Дори когато министър-председателя получава мнозинство зад гърба си, добре, приемам, че тя направи ужасна грешка, когато подписа предпазния механизъм Северна Ирландия. Е, тогава тя отиде в Даунстрит и отиде отиде и каза, че е подписала нещо, което е катастрофално. Тя подписа нещо, което нито една страна, освен ако не е изпитала поражение във война, няма да подпише. Ние разбрахме каква е тази грешка и общ... Е, в Камерата на общините се търси някакво споразумение. Но преди референдума никой в Европейската комисия, е, е, господин Баросо беше абсолютно неизвестен. Вие, вие, вие

какво виждаме? Една оценка в Бритон, че бюрократите в Брюксел непрекъснато пренебрегват и непрекъснато унижават министър-председателя на нашата нация. Ние не харесваме това. И дори когато дойде обратно, опитва се да бъде разумна, да предоговаря, вие не сте готови да отстъпите и на сантиметър, защото няма да има споразумение. Това е заради езика и заради поведението ви, не само на комисията, но и на много депутати срещу Обединеното кралство. И мисля, че обществеността ще побесне, защото няма да получи подарък от никого от Бруксел. И много ще кажат, ние просто се опитваме да сключваме сделка с фанатици, които не са готови да проявят разум и нямат чувство за компромис. Разбира се, че ако е, Тереза направи компромис след компромис, твърде много компромис, се според мен. Така че ние сега започваме да мислим, че хората ще стигнат до мнението, че отсъствието на споразумение е нещо по-добро от защитния механизъм в Северна Ирландия. Това е големия проблем. Големия проблем за всички вас, защото искате да ни преизберат след няколко седмици. Защото отсъствие на е, сделка е няма 39 милиарда, т.е. вашите гласоподаватели няма да получат пари. Или милиони бутилки просеко от Италия ще станат по-скъпи. Е, както и също немските коли. Така че готови ли сме ние всички разумно за сценарии без споразумение? Вие готови ли сте да отидете с Търговска организация, да използвате член 34 минути, за да може след като напуснем на 29 март, след две години, без тарифи, без е, квоти, без никакви ограничения, без проблеми, без затруднения с Ирландия или с когото и да било. Е, Брексит ще постигне резултата си и поне две години вие ще сте изневерили на гласоподавателите си. Затова, дами и господа, това е единствения конструктивен път напред. Е, господин Батън. Благодаря, госпожо председател. През последните две години и половина имаше непрекъснати пречки и препятствия пред нашето оттегляне от е, Европейският съюз преди е, и предпазния механизъм. Камерата на общините отхвърли сделката и е, Тереза Мей каза, че ще дойде в комисията, за да до преговори. Знаете, че има възможност за, е, за, преговар, за допълнително преговаряне и има възможност по силата на член 50 да бъде удължен срока. най-доброто нещо, което може да се случи от тук нататъка, е ако не сме постигнали договорност на, до 29 ти март, да приложиме члена от СТО. Ако британският парла, парламент не допусне това, той ще се противопостави на британският народ и ще отнеме доверието и вярата в малкото демокрация, която е останала в Обединеното кралство. Господин Вулф, благодаря госпожо председател. Това е добър ден за Брексит е, и за британската демокрация. През последните две години е, понякога загубвах представа дали вървим действително по пътя е, към Брексит. Ние всъщност желаете да наложите този предпазен механизъм, но ние е, се опитваме е, да е, се предпазим от един такъв вариант. Вие се опитвате по някакъв начин да колаборирате с парламентаристите от Уестминстър, но предпазният механизъм, който предлагате е нещо негативно, защото това ни отклонява от нормалното решение британските граждани не желаят е, да, се, е, да остават е, в Европейския съюз, но те не желаят и да се продължава по линия на членовете от Споразумението за Световната търговска организация. Много са гласовете в полза на Брексит сред британските граждани. Ние желаем да напуснем, ние желаем Брексит и ние желаем една независима страна и нация. Благодаря. В заключение на разискванията давам думата на госпожа Чиот. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, дали парламентарният процес в Обединеното кралство ще доведе до ратифициране на споразумението за отегляне? Надяваме се, трябва да направим следващата стъпка, да пристъпим към изпълнението на споразумението. Е, но това приложение трябва да се наблюдава отблизо, за да могат резултатите да бъдат в интерес на гражданите и на предприятията и да допринесе за необходимото доверие е, в преговорите за бъдещите взаимоотношения, е, които може би ще бъдат по-лесни. Ние ще разчитаме на вашето сътрудничество на всички етапи от процеса през следващите години. Благодаря ви още веднъж за вниманието. Председателката, благодаря. Колеги, дискусията приключи.